тази част от заседанието с теб. Бе удоволствие. Добре, в такъв случай преминаваме към втората част на заседанието. Това е заседание вече само на комисията ИМКО, но ако желаят членовете на комисията Юри да останат, добре дошли са, тъй като а, темата засяга и тях. Става дума за договорите за продажби на стоки в интернет и други видове продажби от разстояние. Веднага ще дам думата на господин Самая, за да представи проекта и оценката на въздействието за този проект. Господин Штанмайер. Thank you very much, Chair. Um, благодаря, госпожо председател. Изоставаме с времето, затова ще бъда пределно кратък. Първо, отново с предложението за цифрово съдържание, това е една от първите резултати по работата ни за единния цифров пазар. Тук става дума за работа по договори и съответно свързаните с тях разходи и така нататък. И а, е, тук установихме, че една от а, е, пречките пред а, е, единия цифров пазар са свързани с а, а, облигационното право. Тоест, при недоставяне на стоки, при повредени стоки и съответните възможности за рекламиране или правна защита. Тук засягаме и общите разпоредби за закрила на потребителите. Ако искате да ви ги отекчавам за цифри, мога да го направя, но мисля да не го правя все пак. 38% от потребителите са спокойни, пазарувайки онлайн трансгранично а, много голям процент се задават въпроса какво ще се случи, ако се наложи а, да искат а, в гарационен срок поправка или не получат стоката или я получат повредена. повредена. И е, ние искаме да улесним потребителите да имат достъп до по-голям кръг продукти на по-низки цени, но също време да имат и достатъчно високо ниво на защита на правата си. За бизнеса е, облигационните права също е, са сериозна е, напречка, защото те създават и правна несигурност и е, разходи. А ние искаме да осигурим на, в взаимоотношенията бизнес, е, към бизнес същ, едни и същи е, правила, така че те да могат да продават във всички страни в единия цифров пазар. И това ще е, доведе до 57% от европейските бизнеси да бъдат готови да работят трансгранично в онлайн продажби. Та, нека да кажа първо кое е, е най-големия проблем. Това е, е разделението между разпоредбите за продажби онлайн и офлайн. Помните, когато говорих за цифровото съдържание, че един от резултатите от е, обществените консултации беше, че хората казаха, ако хармонизирате цифровото съдържание и бъдете пределно а, е, стиковани с а, е, режима за продажби онлайн, това ще е добре. Но също така казаха, ако хармонизирате правилата за продажба а, на а, онлайн, а, не забравяйте и разпоредбите за продажба а, лице в лице. Само, че ние нямахме е, достатъчно данни, така че когато искаме да създаваме добро законодателство, трябва е, да работиме и по съществуващото. Затова и работихме по е, програмата за преразглеждане и изчистване на регулаторната рамка. Е, през до юли ще приключиме, след това ще получим и нов набор данни. В момента, в който ги имаме, ще ги отразим в законодателния процес, така че да сме огледали всички правни е, норми, които имат отношение към тази тематика. Защо го правим? Защото считаме, че има смисъл да започнем с цифровото изменение. Тук е, напълно беше ясно, имаше голямо взаимоду... Е, за единодушие, че ако не действаме достатъчно бързо, ще изпуснем и последния влак. Търговията с цифро съдържание е, расте, но все още е малка част от е, онлайн пазара. И ако искаме да дадем тласък на тези продажби е, е редно да регулираме не само цифровото съдържание, но всички продажби онлайн. За това и разделихме нещата по този начин. А, също така през лятото, като направихме консултациите и съответните дискусии с заинтересованите страни, установихме, че сме засегнали вероятно всички проблеми, които са общи за продажбите онлайн и офлайн. Защото има конкретни проблеми е, и в едната, и в другата е, сфера и смятам, че сме ги огледали всичките. В съобщението си комисията пое и ясни ангажименти, че иска да излезе с едни ясно разбирани, разписани общи правила. Ще отчетем всички данни, които постъпят до нас в този смисъл. Три основни момента има в е, е, приложението. Е, първата така материално-правна норма, към която се придържаме, са а, проблемите в, а, регулирани в директивата за покупко-продажба, да, за да може да има съответствие и с предложението за цифровото съдържание. Първо, теста за съответствие и съответните критерии, второ, моделността и правна защита повишаваме нивото на защита на потребителите много значително като въпроса е, е за, разширяване, за удължаване на срока от 6 месеца до 2 години за обръщане на е, доказателствената тежест. Е, в 26 от 28 страни всъщност е, липсва тази закрила. Също задължение, е, отпада задължението потребителя до уведомява предоставящия услуги, да се а, е, прекратява контакта дори ако има малък а, е, дефект, да се искат гаранции за стоки втора ръка и също да има възможност а, е, потребителя да се движи много лесно по нивата на а, възможно търсене на защита на своите права, било то правна или друга. И накрая регулираме само проблемите и се придържаме към фразеологията на директивата за покупко-продажбите и използваме формулировки, които много често са подадени от парламента в законодателството за продажби или формулировки на Европейския съд и съответните му разпоредби и директивата от 99-та. Та много целенасочено работим само по конкретни проблеми и не се придържаме към стария подход. Имаме за цел да решаваме само конкретни проблеми, да дадеме повишено доверие на потребителя и възможност на бизнеса да продава продуктите си по, един, по общи правила. Благодаря. Сега първо давам думата на докладчиците в сянка от Имко. Ако има от Юри и докладчици в сянка са добре дошли. Паскал Реймон, заповядайте. И Люси Андерсен, Кая Калас, Дион Паскал, Constance Le Grip, Evelyn Gephardt, Angel Jambusky, Cecilia Vikstrom, Yuri Mestalka, Joel Berg, Bergeron. Um, some of those are not... Чухте имената, някои от колегите са тук, други не, но ако някой иска още да се изкаже, моля, дайте ми знак. Паскал. Благодаря. Първо, Аз съм абсолютно за това да има пълна хармонизация. Това е добре и за потребителите, и за тези, които предлагат стоките си онлайн. Не съм единствения, който застава зад идеята за пълна хармонизация – и не съм убеден, че е, ще успеем е, да прокараме тази идея пред всички. Има доста хора, които не я приемат, даже в съвета особено. Оценката на въздействието би ни е, послужила именно за да имаме аргументи пред подобни колеги, които не са толкова готови да приемат тази идея. много добре е, че имаме сега доводи, с които ще можем да успеем да прокараме този текст, защото той е добър и за търговията, и за потребителите. Шест неща. Шест въпроса имам, които ще ми дадат доводи да убеждавам колегите. Двете директиви означават, че е, винаги ще има транспониране в страните членки, т.е. хармонизацията няма да е 100%. Директивата от 99-та година е, бе предхождана от две други. Сега добавяме две нови. Не може ли е, да се обедини тематиката в една директива? Второ. Това е разграничение, което се прави между е, покупки и продажби онлайн и офлайн. Ако то си остане, комисията предлага директивата от 99-та за покупко-продажби, тя в момента се преразглежда. Кога да очакваме окончателния текст на тази директива? И как си представяте нещата от тук нататък? да се променят съществуващите текстове или да се излезе с ново предложение? Колко ще станат директивите? 2, 4, 5? Трети въпрос. Оценката на въздействието. Казва се, че ако има пълно хармонизиране, БВП ще нарасне с 0,3%, 4 е, милиарда евро. Но има ли оценка какво ще се случи, ако се хармонизират офлайн и онлайн е, продажбите и ако хармонизираме всичко, по-голям ли ще е растеж? Четвърто отново е, по предложението, обръщането на доказателствената тежест. 6 е, месеца е, срок сега става 2 години. Прекрасно за потребителите, но не толкова за предоставящите или продаващите съответните услуги и стоки. Те консултирани ли са? Какво е тяхното мнение? И Какви аргументи мога да използвам аз, за да убеждавам, че текстът е добър? После. Предложението за хармонизиране. Има страни, където сроковете са по-големи от предвидените тук. Ирландия, Финландия, Обединеното кралство в, са примери. В Белгия и Франция се прилага и принципа на риска ще отпадне ли този е, принцип е, или е, ще остане и след е, тези две години, които се предвиждат? После това увеличение от 6 месеца на 2 години в 8-3, комисията ще трябва да убеди страните, където срокът е по дълг да приемат е, тази директива. Но смятате ли, че това е достатъчно? Говорили сте с страните членки? Дали за тях е приемлив този срок, тази промяна от 6 месеца на 2 години за обръщане на доказателствената тежест? Добър ли е баланса? Ще осигури ли това е, възможност е, успешно да бъде прокаран текста? И накрая, пак е, този две годишен период се прилага и за използвани вече стоки, стоки втора кава. В 13 е, страни членки този срок е една година. Значи, ако купя кола онлайн, ще имам гаранция а, е, две години, а не една разговаряли ли сте с сектора по този въпрос? В края на кращата специално автомо... продажбите с коли са голям сектор. Луси Андерсън? Да, споделям ред от, безпокойства на колегите от НП. От името на социалистите и демократите ние е, така разглеждаме нещата от малко по-различен ъгъл. Разбира се, споделяме целта на комисията да функционира по-добре единния пазар и да се повишават правата на потребителите, да има економически растеж, да, им, да се улесняват малките и средни предприятия. Но не е необходимо непременно според нас да се е, подобряват или повишават правата на многонационалните страни. Е, важно е да има е, баланс и да се възползват от ползите всички. И е, мисля, че е, по някои от причините, които изреди е, тук колегата, оставаме с доста големи съмнения по въпроса за е, обръщането на а, доказателствената тежест и срока, защото за много страни членки всъщност а, стандарта отива надолу. После а, подадохме въпрос пред комисията а, и за правата за надзор защ... и въпросът е защо се а, засилват някои конкретни права, а не други. А, къде точно се отразява мнението на потребителите, на малкия и дреб, на дребния, на средния бизнес? Примерно, комисията казва, че една голяма пречка в облигационното право е, че е, бизнесът счита, че различния правен режим в различните страни членки ги възпрепятства. Но ако разгледаме техническия мобилните приложения, всъщност анкетираните представители на бизнеса са много-много малко, така че къде са реалните доказателства? Правилно казвате, че когато се застъпвате за по-добро регулиране, трябва да го правите. Само, че не считам, че на базата на доказателствата, които имаме в оценката на въздействията, правим нещо по-добре за малкия бизнес. После, защо избираме едни, един режим за сметка на друг? Примерно в Обединеното кралство има а, срокове за а, връщане на токи, ако те са дефектни. Но само ако са дефектни. А тук комисията предлага да се въведе задължение за първо поправка и след това замяна. Но хората не могат да се занимават а, с непрекъснати спорове. А, ще може ли нещо да се поправи? Може, а, да го връщаме ли? Ще го поправят ли? И така нататък. Поне потребителски организации ни казват това. Много важен е, е въпроса за този период, защото той може да създаде е, пречки. Сега, говорите, че ще успеете да убедите някои страни членки в съвета, обаче не е сигурно, че всички ще приемат идеята за максимална хармонизация. Също за националните средства за защита Разбира се, че ще има някакви е, възможни е, варианти за гъвкавост. Е, знаем, че в различни страни има различни правни режими. Ще има ли възможност там да има достатъчно гъвкавост срещу конкретните възможности? Доказателствената тежест. Много добре, но примерно, потребителски организации в Европа а, коментират кол, доколко важно ще е обръщането на тази доказателствена тежест. Ако можете да използвате е, правото си да върнете е, стоката или да се ползвате от обърнатата доказателствена тежест, аз лично знам какво ще предпочитат хората. Та, Целта беше да се огледа как е, да се постигне по-добър регулаторен режим и достатъчно ли е направено в тази е, смисъл? Защо са избрани някои правила, а не други? Има ли достатъчно данни, че е добре да се прави това, което е, да се, което се предлага? После въпроса за това, че може да се прекратя, прекратяват договорите, ако е, ня, не се спазват дори за дребни е, дефекти. Това е добре, но пак трябва да се направи оценка. Хората е, разликата покупки онлайн и офлайн. Хората не разбират, ако си купат нещо онлайн – защо ще имате по-малко права, отколкото ако отидете в магазина и си го вземете от полицата. А също изключването на законно установените права, защо те е, са изключени. Е, това са само някои от въпросите. Мога да ви гарантирам, че има още много сигурно ще успее да се постигнат някакви е, компромиси, но не бива да сваляме критериите надолу. Хармонизацията означава да вървим на, да дигаме критериите. Извинявай, Люси, и от НП, и от социалистите повдигнаха много важни въпроси, но и други искат да се изкажат. Нека да ви напомня, че ние поехме инициативата за оценка на въздействието и за разлика от моя предшественик, мислям, че а, ако има преценка, че не са били, че не е било обърнато внимание на въпросите, че ако не е било обърнато достатъчно внимание на определени въпроси в оценката на въздействието, а, трябва да се предприеме нещо и може би това е въпрос, който на който трябва да се обърне внимание. Анелин. Благодаря. Искам да благодаря на Европейската комисия за обясненията. Много е важно да получим това предложение, защото често виждаме, че доверието на потребителите е много ниско. Имам предвид доверието към онлайн покупките. Липсата на сигурност е свързана с наличието на различни правила за защита на потребителите в различните държави членки. Освен това, различните облигационно-правни норми в различните страни са проблем за търговците и цената на тези различия е 4, около 4 милиарда. Също така имаме нужда от по-ясни и по-прости правила. Ще повдигна три въпроса. Първо, рационализация на предложението и съвместимост и осигуряване на съвместимост с директивата за правата на потребителите, за покупко-продажбата. Също така трябва да видим дали не можем вместо да приеме нови правила да прилагаме съществуващите. Също така равно третиране на потребителите в е, онлайн продажбите и в нормални магазини от гледна точка на компенсация за понесени щети и така нататък. По-нататък е, гаранционния период и тежестта на доказването трябва да осигурим добър баланс между фирмите и потребителите. Предложението на комисията говори за избор между замяна или ремонт. Защо допуска комисията? този избор, потребителите предпочитат за, замяна. Освен това, има и други проблеми. Потребителите трябва да имат право да решат дали след като са не е приемливо да върнеш един половер след 3 години и защо да няма система, при която стоката да се замени, ако не може да бъде поправена. И, защ... и тук стигаме до въпроса за сроковете. Трето, много е важно предложението за цифровото съдържание и материалните стоки трябва да бъдат третирани като пакет. Кая Калас. Благодаря. По приложното поле разбирам, че комисията искаше акцента да бъде върху цифровия единен пазар. Ние искаме да помогнем не само на големите фирми, които продават онлайн, искаме да помогнем и на малките. Те могат да извършват хибридни продажби, т.е. да продават онлайн и офлайн. Люси Андерсън също повдигна проблемът. Проблемът е свързан с две различни групи правила за продажбите онлайн и офлайн. Въпросът ми е свързан с преразглеждането. По какъв начин ще се използват данните в този случай? Ако в процеса на преразглеждането се окаже, че има нужда от промени, какво точно, как ще функционират нещата на практика? Как е, ще направите така, че предложението да функционира? За гаранционния срок, колегите вече повдигнаха този въпрос. Аз е, искам само да попитам как се отчита жизненият е, цикъл на една стока. Напълно е възможно една стока да не е годна за употреба след две години при темповете, с които се развиват технологиите. Това може би е приложимо за трайни стоки, като хладилници, например, но за някои по-дребни продукти не виждам връзката с продължителността на живот. Разбирам, че правилата в различните държави членки са различни. Липсата на период за съответствие се удължава на две години. В някои, години, е, в някои страни е 6 месеца. И защо поставя комисията акцент върху този период, а не върху гаранционния срок? Друг въпрос, който беше повдигнат и при досието за цифровото съдържание. Извинявайте, че пак питам, но не разбирам. Ако имаме свързани устройства, интернет на нещата и, и софтуер, който е вграден в стоката, да речем софтуер в интелигентен хладилник, от гледна точка на потребителя, ако хладилникът не работи, той ще се обърне към магазина, който му е продал хладилника, а не към този, който е разработил софтуера, въпреки че е възможно дефекта да бъде в софтуера. Обяснихте го няколко пъти, но бихте ли ни го обяснили още един път, защото някои депутати, в това число и аз, не разбираме. Джулия Рида. Благодаря. Малко съм изненадана от това, че от гледна точка на потребителите може би е трудно да се направи разграничение между дефект в хардуера и софтуера. Не е обаче много трудно да се разбере, че има различни потребителски правила при покупката онлайн и офлайн. Като общ принцип смятаме, че пълната хармонизация на правата защита на потребителите не трябва да доведе до занижаване на защита на потребителите. Това беше посочено от колегата от социалистите. При цифровото съдържание можем да кажем, това е нова област, може, и може би няма значително занижаване, тук при това предложение е ясно, че в някои страни, особено когато става дума за периода, ще се стигне а, до занижаване. Това е сериозен проблем и трябва да видим а, дали не тръгваме с занижаване на стандартите с онлайн стоки, с намерението това да се пренесе и върху стоките, купени офлайн. Като крайен резултат искаме да имаме последователност в правилата. Не сме изцяло убедени в същината на предложението това са, сериоз... това са важни въпроси. Съгласни ли сме с наличието на различни режими за продажби онлайн и офлайн или предпочитаме да изчакаме? да решим първо този основен проблем и след това да се занимаем с други детайли. Но според мен трябва да започнем с този проблем. Евелин Гебхарт. Благодаря. Мога да повторя много от нещата, които вече бяха казани, но няма да го направя. Ще повдигна два три въпроса, които според мен са проблематични. Първо, разграничението между продажбите онлайн и офлайн. Според мен то е безсмислено. В член 2 е дадена дефиниция на дистанционен договор. Там се казва, че ако вляза в магазин, харесвам нещо, там може да има компютър и с него мога да направя покупка. Покупката е офлайн, въпреки че съм в магазина. Ако обаче от закупя нещо с iPhone-а си извън магазина, договорът е онлайн. Е, това е проблем, по който трябва да се помисли, тъй като е източник на трудности. Още нещо, което е проблематично – минималната хармонизация или пълна хармонизация – двете години като хармонизация, законите на държавите членки, законите на държавите членки няма да са приложими вече. За нас това е неприемливо. Също въжи и за гаранционния срок. и правото на отказ, който съществува в Поединеното кралство, но не и другаде. Има и други а, области, като иерархията на гаранции, към които се подхожда по различен начин в различните държави членки. В Германия има такава иерархия, в Великобритания не. И защо трябва потребителите да губят право, което са имали до сега. Според мен това няма да е добро. Същото въжи и за наличието на различни а, срокове в, в Ирландия, в Финландия, Шотландия. В някои страни е две години. За тази химикалка ще и имам различен, ще има различен гаранционен срок, отколкото за пералня. Тези въпроси трябва да се обсъдят внимателно. Не можем да подходим по един и същ начин към всички подходи. Така че пълната хармонизация, според мен, е приемлива, само ако доведе до значително по-добра защита на потребителите, по отношение на иерархията, скритите дефекти, които съществуват в Белгия и Франция, премахване на иерархията, на разпоредбите за гаранциите и търговията офлайн, търговията онлайн – това са все въпроси, които не са намерили отговор. Остава много работа, която няма да бъде лесна, но съм убедена, че страните, които имат по-стрикни правила, няма да са съгласни а, да ги разводнят. Не виждаме защо трябва да стане. Вие ще получите нашата подкрепа за пълна хармонизация, само ако предвидите много високи стандарти или система на минимална хармонизация на високо ниво, така че минимален брой страни да приемат тези актове. В настоящите, така както стоят нещата, те са неприемливи за мен. Ако искали думата, няколко кратки пункта от мен. Няма да увеличим търговията в единния цифров пазар, ако няма силно доверие от страна на потребителите. Потребителите няма да имат такова доверие, ако са объркани за това какво е съдържанието на правата им или ако загубят сегашната защита, с която са свикнали. Абсолютно съм съгласна с колегите. Не може защитата да се различава, когато купувате в интернет и извън него. Това е нещо гласувано от парламента. Не трябва да има объркване. Е, има най-различни е, форми на търговия. Click and collect, buy and store. Е, не трябва да има объркване в правата на потребителите. да се е, изгубят е, права, които сега е, могат да бъдат упражнени в 6 е, годишен е, период е, и да ги замените с права, които могат да бъдат упражнени само в двугодишен срок, означава да навредим на кръговата економика и да не успеем да се противопоставим на използването на стари и живели времето си артикули. Междувременно, Казва ни се, че тук голямата печалба за потребителите ще бъде обръщането на доказателствената тежест. Обаче има много дружества, които се занимават с продажби и се притесняват от това обръщане на доказателствената тежест. И няма много добри данни от оценка на въздействието не е толкова трудно да се осъществи контакт с някои от най-големите продавачи на смартфони, перални и други стоки. И да ги попитаме, колко стоки ви се връщат в първия месец, в първите 6 месеца, в първите 5 години, в следващите 5 години. А ако аз купувам наистина някаква голяма вещ, примерно бойлер, за къщата си, очаквам той да работи повече от две години. И ако се развали, очаквам да ми се върнат парите. Или да бъде поправен. Безплатно. Така че наистина трябва да попрослушаме търговците, за да разберем какви рекламации получават те. Защото ако е, просто обърнем доказателствената тежест, това може да доведе до повишаване на цената за потребителите и оттам до спад в тяхното доверие. Аз лично очаквам да се анализира по-задълбочено отражението на това, което се предлага. Както бе казано по-рано обаче, ако има мнозинство на политическите групи, които желаят това, ние самите можем да направим оценка на въздействието. И може би това е пътят, по който трябва да тръгнем. Давам думата на комисия. Um, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам най-напред да отговоря на въпросите, които бяха поставени от няколко депутати, а предвид ограниченото време, едва след това ще се опитам да отговоря на онези, които зададоха е, неповтарящи се въпроси. Председателят, може ли да се опитате да се вместите в 5 минути? Ще пробвам. Е, напълно сме съгласни, че не искаме да има различни правила за търговията в интернет и извън интернет. Не искаме да объркваме нито потребителите, нито търговците. Общо взето искаме е, първите данни да съберем през е, юли. Е, ще започнем обществено допитване, ще направим група на заинтересованите. Е, но ние се нуждаем не само от резултати, а и от решение какво ще правим с тези резултати. Е, тези резултати могат или да подхранят законодателния процес, е, или да се изготви изменителен проект. Комисията смята, че една възможност е в резултат на тези обществени допитвания да се разшири приложното поле, така че да се включват всички продажби, но ние не искаме да е, обременяваме нито потребителите, нито предприятията. Второ, важна констатация е свързана с равнището на защита на потребителя. Ние много усилено мислихме, когато правихме проекта си, но какви са вариантите ни? Те са три на брой. Да се запази равнището на защита, което съществува в повечето държави членки – Горе-долу това е нивото на директивата за покупко-продажбите. Другата крайност би била да се кумулират най-добрите постижения на всички национални законодателства за защита на потребителите и златната среда, която ние избрахме, беше да повишим защитата в някои отношения, но не във всички ние не искаме да снижаваме националното ниво на защита на потребителите. Защото в сравнение с това, което съществува на ниво Европейски съюз сега, значително подобряваме защитата. Разбира се, ако съчетаете върховете а, от а, законодателствата на държавите членки, ще получите една планина от върхове. Нали? Максимално висока защита. Обаче кой търговец ще се съгласи да гарантира такава защита? И за това искаме да създадем такова предимство, да има един единствен набор от правила, когато се продава продуктът, повече конкурентоспособност, повече избор и същевременно да има достатъчно висока защита на потребителите. Защо сме избрали две годишния срок? Този въпрос също бе неколкократно поставен. Ами според мен това е решение, което се е доказало в практиката. Такъв е срокът в повечето държави членки. Но не само това. Е, погледнахме данните за потребителите и видяхме, че е, за повечето стоки според потребителите две годишния гаранционен срок е по-разумен, отколкото по-дълъг срок. Това установихме в три от четирите категории стоки, които проучихме. Това, което съществува в проекта е първо – много по-лесна възможност да се премине от първото ниво на иерархия в защитата към второто ниво на иерархия в защитата. Много по-лесно е да минете към прекратяване на договора. И второ, имате право да се откажете от договора в две, двуседмичен срок съгласно директивата за правата на потребителите. Значи, е, данните, които имаме, показват, че Обикновено потребителите само няколко дни след като са установили недостатъка на стоката се връщат при търговеца. почти винаги те се връщат най-много до седмица. Значи разликата между а, първата и четвъртата седмица не е толкова голяма. Решихме да изберем две седмици. А, сега, по отношение на средствата за защита в а, Великобритания. А, Доктрината на скритите недостатъци а, е, губи своето практическо значение, ако има две годишен срок за обръщане на доказателствената тежест. Защото скритите недостатъци а, е, ще трябва да се проявят след изтичането на две годишния срок. Защ... Защото тогава а, е, доказателствата за наличието на недостатък трябва да бъдат. А, а, дадени и събрани от продавача. Значи ние си помислихме, че като се променя доказателствената тежест, фактически ние сме решили проблема с скритите недостатъки. Недостатъци. Средствата за защита по общото прецедентно право могат да бъдат запазени във всички страни, където съществуват, защото това не се хармонизира от директивата. Сега е, ще се спра на нещо, което беше зададено като конкретни въпроси. Господин Аримон, защо да има една директива, а не две? Причините са две. Първо, имаше една директива, обаче тя се оказа много дълга, сложна. Затова се оказа, че едната директива е по-добре да се раздели на две. Тази сложна структура е обослована от това, че всеки път, когато има някаква специфика, свързана с цифрово съдържание, което трябва да се уреди, трябва да се създаде и специална норма. Това осложняваше директивата неимоверно. Второ, ние е, имаме предвид изключително бързите е, тен, бързо развиващите се тенденции на пазарите на технологични продукти. Не искахме да блокираме е, нормативната уредба и да я направим трудна за изменение. освен всичко друго, ще се прилага и директивата за покупко-продажбите. Също така споменато бе, Е, че сме изхождали само от 6 интервюта с 6 е, малки и средни предприятия. Е, не, ние сме направили допитване миналата година за целия Европейски съюз. Имаме група на заинтересованите, до която се допитваме непрекъснато и освен това направихме някои задълбочени подбрани интервюта преди всичко с предприятия, които имат опит в презграничната търговия, за да си създадем представа за техния опит. Но това е общо взето довършителния штрих в събирането на нашите данни. Ние не сме разчитали само на тези 6 интервюта. Сега, изключването на правата по закон, по член 4 или нея 3 от директивата е същото, както в директивата за покупко-продажбите. Просто тук редакцията е малко доизяснена. Вие като търговец трябва да имате възможност да уведомите потребителя, че е възможно стоките да съдържат дефект. Ако е, нямате тази възможност, за вас става невъзможно да продавате е, стоки оказион, втора ръка. Именно за това предвидихме тази възможност. Е, това е допълнителна защита на потребителя, защото тук казваме, че тук тази възможност съществува. Сделката може да се сключи само при две условия. Ако потребителят знае, че е възможно да съществува недостатък и второ, ако изрично се е съгласил с това да купи стоката. беше за даден въпрос за баланса между поправката на дефектния продукт и замяната му. Има условия в проекта, които ограничават е, възможностите. Понякога не може да се замени е, стоката, защото тя е уникална. Тогава той не може, е, потребителят не може да е, иска замяна, а може да иска само нейната поправка. Нали? Ако е непропорционално а, да се иска едното, може да се иска другото. А, може ли да приключваме, защото приключи времето ни. За всички, които са тук и за всички, които ни слушат в интернет, а, ще повторя. Много трудно А, ние да защитим правата на потребителите, ако това, което правим, предизвиква опасение у потребителските организации и те се свързват с нас, за да изразят тези опасения. Очаквам а, да а, разискваме по-задълбочено с докладчиците в сянка. Много трудно е да убедим потребителите, че променяме правата им в името на защитата на, тази права, на тези права, но промен, промяната предполага ограничаване на правата. Е, следващото ни заседание е на 23 май в 3 часа, след това на 24 май. Искам да благодаря специално на секретарията и да благодаря на прекрасните и фантастични преводачи, както и на служителите, които дойдоха да работят за нас толкова късно.